пратени до адресатите. С това обявявам заседанието за закрито. Желая ви безопасно пътуване. Надявам се да прекарате добре лятната вакансия и че ще се видим отново добре отпочинали през есента.